meine sehr geehrten Damen und Herren! Уважаеми дами и господа, от името на членовете на Европейския парламент приветствам ви с добре дошъл, Ваше Величество крал Абдула II. Вашето посещение в Европейския парламент показва колко много ни цените и че държите на приятелството ви с нас и с гражданите в Европейския съюз. Вашата делегация е също сърдечно добре дошла. Приветствам двамата председатели на Камерата на парламента на Йордания, председателят на, камера, на Камерата на Сената и председателят на Камерата на а, членовете на парламента. Всички сте тук добре дошли сред нас. majestät im namen Ваше Величество, ще повторя във вашето присъствие още веднъж нещо, което съм казвал, но трябва да го повторя и във ваше присъствие. Ние искаме а, да изразим нашето съчувствие за смъртта на вашият лев, ем, лейтенант от ем, военните въздушни сили. Съжаляваме за неговата загуба и сме наистина покрусени и отвратени от начинът по който беше убит този пилот. Такива варварски престъпления от страна на Ислямска държава ни изпъл... изпълват с отвращение. Е, това, което правят те, противоречи на всички норми и ценности. Съжаляваме за и за гражданската война в съседната на вас държава. Съжаляваме терористичните атентати. Милиони хора ам, вече бягат от региона. Ние сме наясно пред е, какви предизвикателства е изправена вашата държава. Позволете ми Позволете ми да изразя цялата ни солидарност и подкрепа към вашия народ и към вашата страна в тези трудни времена. Ние искаме да подкрепим Йордания по пътя и към економическите и политически реформи. Някои от реформите вече са започнали и това показва, че вашият народ – има желание за промяна. Тази промяна може да е свързана и с подобряване на ам, зачитането на човешките права в региони. Йордания и Европейския съюз са партньори. Ние искаме йорданският народ да живее достойно и в условия на сигурност. Ние трябва да подчертаем, че вашата страна и днес участва в акции, свързани с противодействие на тероризма. Ние много високо ценим вашите условия. В целия регион ситуацията за мълцинствата е много трудна. Йордания обаче успява, въпреки сложната ситуация, да живее в мир и спокойствие с ам, всичките представители на етническите малцинства. Благодаря ви. Mit diesem Signal haben Sie gezeigt, вие показахте, че Йордания е против тероризма и е за зачитане на човешкото достоинство и за зачитане на човешките права. Вие се застъпихте и за мирно решаване на конфликта между Израел и Палестина. Това означава, че ние споделяме едни и същи ценности и едни и същи норми. Много е важно в такива трудни времена да се обединим. Истинските приятели се, пока... се ам, доказват в трудни времена. И така, добре дошъл сред нас, Ваше Величество, и сега ви давам думата. Бисмила Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, благодаря ви. Йордания високо цени дългосрочното си приятелство с тази велика институция. Благодаря ви за поканата да говоря пред вас днес. Позволете ми да благодаря на гражданите на Страсбург за тяхното горещо гостоприемство. Този град винаги е представлявал символ за прехода от войната към мира. Той е символ за помиряването и единството на Европа. My friends, Скъпи приятели, хората просперират тогава, когато има взаимно уважение. Цивилизацията се гради на това уважение. Бъдещето е по-добро, ако то е на лице. Съвместното съществуване обаче трябва да се гради отново и отново с всяко ново поколение. Единното благо е защитено само ако сме бдителни и предприемаме действия. Това означава нещо повече от просто мерки за сигурност. Човечеството трябва да се въоръжи с идеи, с справедливост, с економическо и социално приобщаване. Днес тези предизвикателства са особено важни. Нашият свят е изправен пред атаки от, терор... от терористи, които са безкрайно амбициозни. Мотивът, техният мотив не е вярата. Техният мотив е силата. Сила, която има за цел да разделя държави и общности, да предизвиква конфликти между сектите и да носи страдания по света. Зверското убийство от Даеш на пилота на Йордания разгневи всички в Йордания и ужаси света. Отговорът на Йордания беше бърз, сериозен и решителен. Нашата битка ще продължи. We and other ние и останалите арабски и мусулмански държави защитаваме не само нашите народи, но и нашата вяра. Това е битка, която трябва да се води от мюсюлманите най-напред и най-вече. Това е битка в самия ислям. Същевременно опасността от екстремизма трябва да се оценява реално. Това е една глобална опасност. Заплахата не тегне само на Сирия и Ирак. Тя удари Либия, Йемен, Синай, Мали, Нигерия, Азия, Австралия и Америка. Европа страда от ужасни атаки и показа невероятен кураж – Вашите приятели са с вас. През януари Раня и аз се присъединихме към милионите хора във Франция, които излязоха на улицата единни, за да се изправят срещу насилието и заплахите. Скъпи приятели, тези, които живеят в Европа днес, помнят ужасните събития, които се случиха на този континент в края на 30-те години и световната война, която последва, поради агресивната и експанзионистична идеология, която се базираше на омраза и пренебрегваше същината на човешкото. Войната в Европа прерасна в световна война. Днес всички водим подобна война. Тези, които извършват убийства в името на Всевишния и религията, се опитват да оправдаят ужасните си действия, която никоя религия не може да толерира. Това е, за това трябва да водим война срещу терористите, които не уважават ценностите на исляма и ценностите на хората. Нашата победа зависи от нашето единство. Само чрез сътрудничество нашите региони могат да потушат източниците на подкрепа на терористите и могат да попречат на целите им. Изключително важно е нашите региони да подновят тези източници на взаимна сила, която се гради на взаимното уважение. То ни обединява. Най-вече младите хора трябва да бъдат вдъхновявани от ценности, които отхвърлят насилието, създават мир и водят до създаване на приобщаващо общество. Three... Нека да наблегна на три неща. Първо, трябва да достигнем до всички там, където живеят и да се базираме на вярата – Диалога, базиран на уважението, е в основата на всички общества. Атакуването, изключването на останалите, обидата на вероисповеданието на останалите и обиждането на техните виждания не е начина. Бъдещето почива на единство и уважение, а не на разделение и стереотипи. Европа е важен партньор в това отношение. Най-вече, що се отнася до спирането на надигането на исламофобията. Тази отрова почива на фалшиви, неверни идеи и е в ръцете на екстремистите. Ето защо е изключително важно да изясним какво точно означава човек да е мюсюлманин. Аз и безброй други мюсюлмани – още от най-ранните ни години сме учени, че нашата религия изисква уважение и грижа за останалите. Пророкът Мухамед, Аллах да го благослови и смир да го дари, е казал Никой няма вяра, докато не се обича ближния така, както обича себе си. Това означава да си мюсюлманин. Сред многото имена, с които наричаме Всевишния, ние казваме, че той е състрадателен и многомилостив. Цял живот, всеки ден съм чувал поздрава Асаламу алейкум, което означава, че искаме другите да а, бъдат благословени и да живеят в мир. Именно това означава да си мисиомани. Преди повече от стотина години от подписването на конвенцията в Женева, мисюманските войници получиха нареждането да не убиват деца, жени, възрастни хора, да не отсичат дървета, да не нараняват свещеници, да не рушат църкви. Това са същите тези ценности, които са залегнали в исляма, на които ние сме обучавали нашите деца. Те не трябва да унищожават място, където се слави Всевишния. Нито джамия, нито църква, нито синагога. This is what it means. Това означава да си мисюлманин. Това са ценностите, които аз предавам на децата си и които те ще предадат на техните. My friends, I am outraged and Скъпи приятели, аз съм разгневен и натъжен от наскорошните атаки в някои държави срещу общностите от младсинствата и християнските общности. Това е обида срещу човечеството и срещу исляма. Арабските християни са част от миналото, настоящето и бъдещето на нашия регион. Jordan is a Йордания е мисюманска държава и там има дълбоко вкоренено християнско, християнска общност. Заедно с йорданския народ ние успяваме да изградим неразделно общество, приятели и партньори и градим нашата държава. Всичко се гради на взаимното разбиране. Нашата вяра, също както вашата, изисква милосърдие, мир и толерантност – и това ни държи, както и вас. Всички, мъже и жени, съседи, познати и непознати, са равни. Тези, които отричат тези ценности на исляма, са много по-малобройни от всички вярващи. 1,6 милиарда мюсюлмани по света зачитат тези ценности. Тези терористи всъщност са нашата цел. Ние няма да им позволим те да изкривят ценностите на нашата вяра. My friends... Скъпи приятели, на следващо място бих искал да поговоря за международната система, която дава на всички народи уважението, което търсят и което заслужават – отново и отново чувам въпроса. Защо света не защитава правата на Палестина? С времето мирният процес премина в застой. Нека да ви кажа как стоят нещата в действителност. Колкото повече се гради Израел, толкова по-малко се спазват правата на окупирана Палестина. Това е провал който изпраща важно съобщение. Той подкопава вярата в международното право и международната общност. Той заплашва основния стълб на световния мир. Това дава на екстремистите възможност да апелират към обединение. Те се възползват от несправедливостта и от този конфликт, за да придобият легитимност и за да набират чужди бойци в Европа и по света. It is time to think about... Време е да помислим за бъдещето. Да помислим как този конфликт ще доведе до още повече омраза, насилие и терор по света. Как бихме могли ние да водим идеологическа битка, ако не начертаем пътя за мира между Палестина и Израел? Нашите държави, обединени, трябва да бъдат движеща сила и да начертаят пътя към един окончателен край на този конфликт. Дами и господа, третия момент, на който бих искал да се спра, е следният. Ние трябва да вдъхнем дълбока надежда. Радикализацията процъфтява там, където има економическа несигурност и изключване. Необходимо е да включим всички в мирния процес. Хората се нуждаят от възможности, за да могат да разгърнат своя потенциал и да водят добър живот. Ако им помогнем, това ще помогне и на нас. Европейския парламент призна значението на създаването на социално-економически възможности, като определи 2015 година година на развитието. В Йордания развитието е приоритет и ние се опитваме да се справим с спешните нужди, а именно новите работни места, подобряването на качеството на живот чрез постоянни реформи и партньорства, като партньорството, което имаме с вас. Ценностите на Йордания включват и стабилно партньорство с Европейския съюз и неговите държави членки. Ние, заедно с вашата подкрепа, ще работим за още по-дълбоко сътрудничество. Jordan also takes seriously our moral obligation. Юрдия, Йордания гледа също така сериозно на моралните задължения, които има към останалите. Въпреки недостатъчните ресурси, хората в Йордания отвориха своите врати за бежанците, които нахуха в региона. През последните години приехме стотици християни от Ирак. Дадохме подслон на 1,4 милиона сирийски бежанци, което е 20% от населението ни през последните години. Than... Това е повече от а, случай, в който Франция би приела цялото население на Белгия. Моята малка държава е третата в световен план по прием на бежанци и аз бих искал да ви благодаря за това, че ни помагате да извършваме това, което правим. My friends, your support. Скъпи приятели, вашата подкрепа ни праща следното послание. Послание не само към моя народ, но и към всички останали, които искат да се движат напред към мира. Посланието е Европа е с вас. Нашите региони, нашите народи могат, не могат да намерят по-добри партньори или съседи от тези, които имат. Историята, географията и бъдещето ни обвързват неизменно. Нека нищо не ни разделя. Заедно ще можем да изградим стълба, който представлява взаимното уважение, което ще подкрепи единното благо за следващите поколения. Благодаря. Majestät, den Beifall müssen Sie schon. Ваше Величество, е, трябваше да устоите и на е, тези аплодисменти. Много отдавна не сме чували такава окоръжаваща реч тук е, в нашия парламент. Колегите показаха своето уважение към вас, ваше величество. И всички сме впечатлени от това, което казахте във вашата реч. Не само по отношение на вашия народ, вашата страна, но и по отношение на вашите лични виждания. Благодаря ви.